Äh, и така, драги колеги, дами и господа, нека да започнем работа, защото няма да ни стигне въобще времето, за да е, изчерпим дневния си ред. Добре дошли! казвам на всички. Минаваме към 12-та точка. Предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони. Докладчик госпожа Форд току-що пристигна и незабавно и давам думата. Докладчиците в сянка ги няма, дано дойдат. В противен случай набързо ще прегледаме текст. Благодаря. Въпреки, че няма, а, ги няма тук докладчиците в сянка, техните асистенти са тук, така че можем да работим. Трудно беше да договорим компромисните изменения. Трябваше да преговаряме доста по тях в резултат на преговорите обаче доста ограничихме броя на измененията и се надяваме, че скоро ще можем да стигнем до бързи решения. Виждате, че от 140 изменения вече са подкрепени от редица колеги. Не мога просто в думи да опиша колко много усилия и работа сме вложили в този документ. Има консенсус по отношение на необходимостта от сигурност, така че ефективно да се използват макар и малкото регулаторни актове. Необходимо е да се увеличи диалога, да се работи в всяка област, всяко море и по отношение на всеки океан. И така крайна сметка да се наложат най-високи стандарти. Нужни са механизми за докладване, които да са всеобхватни и точни, така че да не се получават различни и разногласни мнения от промишлеността и от държавите членки. Необходимо е да има подходящо оборудване, което да може, с помощта на което да може да се овладее евентуална авария. Европейската агенция за морска безопасност е, има също много важна роля, която трябва да играе и да е, работи много бързо при происшествия. Трябва да кажа, че в тези области наистина също е свършена много работа и в сектора. Начак, очакваме резултатите и от там. Виждаме, че всички вече знаем какво, за какво става дума, когато говорим за происшествие. Необходимо е да се разполагат и внедряват ресурсите и техниките, подходите по максимално бърз и ефективен начин, така че ако има разлив на нефт, той да бъде максимално бързо а, премахнат. Отговорностите са ясни и строги. Въпросът е предварително каква отговорност трябва да се наложи. Необходимо е да има внимателно изграден баланс, особено имайки предвид факта, че в момента пазара е в преходен период. Ние казваме, че европейските морета а, имат граници с много трети страни. Следователно би могло да има разлив, който да дойде от друга страна източник, но да влезе в наши териториални води. Необходимо е следователно да се работи не само на европейско ниво, но и на глобално международно. Трябва да се говори още по отношение на разрешителните, и механизмите на европейско ниво, за да се уточнат измененията. Каквото и да се оговорим по отношение на актовете, важно е комисията много внимателно да следи за тяхното прилагане. Както казах, много работа е извършена, и се попълват отделните празни места в пъзела от законодателство, но има изключително сътрудничество и международно в това отношение. На някои от заседанията съм казвала, че заедно с комисията трябва наистина да обединим различните регулатори в морското дело не виждам точно нужда да съществува някой, който да контролира контролиращите. Просто регулаторите трябва да въвеждат най-добрите практики в своята дейност. Морската агенция има изключително голяма роля, която трябва да играе. Необходимо е да има, разбира се, и своето оборудване, за което в момента не е разполага, но можем да разчитаме на експертния и опит. Очаквам, разбира се, продължаващата работа с моите докладчици в сянка, така че съм надя... надявам скоро да стигнем до гласуване. Благодаря, госпожо Форд. Госпожа Хол. Благодаря. А, моля да ме извините, че малко закъснях. Благодаря на докладчицата за много добрия е процес на дискусия, консултации, е, в духа на които работихме по този доклад. В много области сме изградили общ консенсус по отношение на значимото, особено във връзка с е, клаузата обосновка на безопасността, на временно докладване, прозрачност, така че да има бърза информация, която да се споделя между всички а, оператори веднага след евентуално происшествие и авария. Искам да се спра на три неща, които според мен е важно да задълбочим. Първо, надзора. Говоря на практика за същото, за което говори и докладчицата. Има нужда не само да има доброволна система на сътрудничество, защото ако някоя компания, някой оператор не отговаря на стандарта и нормата, това вече ще има последствия от много широк характер. Но тук има и проблем свързан с капацитета – и би могло да има отрицателно въздействие, ако се опитаме да наложим едно ново ниво на европейско ниво вече върху съществуващото. Така че отговорът тук е да има някаква форма на задължително прилагане в изпълнение. Нищо друго няма да може да гарантира, че изискванията се прилагат. Един модел, например, който имаме в Барик при е, далекосъобщителния сектор, тогава е, работят нещата именно от всички страни и регулатора може да си свърши работата. Но самите регулатори е, е необходимо да извършат цялата тази работа, а не да създава още едно ниво. По отношение на Арктическия океан. сигурна съм, че е уязвим. Вече има сондажи, които са в ход, така че необходимо е да се подчертае оптичния сондаж като нещо по-специфично, на което трябва да обърнем конкретно внимание. Той изисква свои стандарти, норми за да може наистина сондажа в Арктика да бъде провеждан при много стрикни норми. Уязвимостта на региона е много важна, трябва да се отчете. Така че трябва да обмислим този е, проблем много внимателно. И на последно място, убедена съм, че трябва да имаме много активен подход по отношение на базираните в Европейския съюз е, компании. Е, разбирам, че е трудно. Трябва да видим какво се случва в другите сектори, където има много национални дружества и се влагат усилия да се докладва на национално ниво по отношение постигане прозрачност в процедурите. Мисля, че ние имаме нашата наша, наша, нашия дълг като законодател да се погрижим за дружествата, които са базирани в Европейския съюз, за да не се стига до разработване на наистина опасни подходи в други части на света. Благодаря. Благодаря ви, <clears throat> госпожа Карвалио. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчицата Вики Форд за отличното сътрудничество. Споразумяхме се по основните проблеми и внесахме редица изменения, които бяха подкрепени от докладчика и докладчиците в сянка. Така че сега вече сме свършили голяма част от работата с цел постигане на е, компромисни изменения, като всичко това се координира от Вики и докладчиците с Цянка. Е, е, според мен има четири проблема в първоначалния проект от доклад, включително в измененията подписани от докладчика и докладчиците в сянка. Според мен е необходимо е, голям е необходима по-голяма интервенция на общностно равнище, тъй като в доклада се говори по-скоро за държавите членки, по-добра координация, защото в крайна сметка, ако а, сме свидетели на авария, примерно в а, Северна Африка. Това ще има отражение и последици за Европейския съюз. Има. Бих искал Искам също така да подчерта и ролята на Европейската агенция за морска безопасност, която би, би трябвало да играе много важна роля за предотвратяването на бедствия и аварии. Тя разполага с съответна сателитна система и система за предупреждение за особено що се отнася до нефтени разливи и е, тя би, тя би могла да а, предупреждава другите кораби и също така да да концентрираме нашето внимание върху последиците и начините по които да се справяме с вече случили с бедствия в европейски води. И включително и всякакви бедствия и аварии на при фураж, Съгласна съм с казането от е, е, Вики относно отговорността на отделните промишлени отрасли и сектори. Също така ролята на обществения сектор за координацията, за реакция след бедствие и координиране на усилията за преодоляване на бедствията. И още един проблем, който бе внесен с изменение. В първата версия се наблягаше на Северно море и трансфера на технологии от региона на Северно море към другите региони. Този, тази точка влезе е записана сега в доклада. Същевременно трябва да подсигуриме е, еднакви единни стандарти за сигурност на европейските предприятия и фирми и тези стандарти да бъдат прилагани навсякъде в света, независимо къде оперират тя. Благодаря на Вики Форд, че прие е, тази идея, която бе записана в доклада и благодаря още веднъж на докладчика и докладчиците Сянка за отличното сътрудничество. Благодаря, господин Енен. Моля да ме извините, господин председател. Вчера а, дискусиите ни по Севезо 3 тук а, депутати от различни а, групи участваха в една, един отличен дебат и нещата напреднаха. Днес сме обаче на друга планета. А, неспособни са режимите ни не могат да следват развитието на индустрията. Така че предлагам да не се дискутират предложенията за изменение по Севезо 3, защото нормативните режими не са способни да се развият. А що се отнася до нефтените индустрии, те са извън силно регулаторна рамка, която да гарантира здравето и сигурността и на околната среда и на гражданите. Ще направя просто предложение тази промишленост да бъде включена в закона Севезо 3. Това ще разреши много от затрудненията. И когато ни казват, че може да се спестява, да се постигнат економии, е, не виждам нито една петролна компания, която да раздава безплатен обяд на бедните. Два милиарда печалби е, се трупат. Благодаря, господин Скинер. Благодаря. Извинете, че се забави, ама трафика ме забави. Искам да споделя с вас, че сътрудничеството в работата по този доклад беше изключително добро и имам наистина голяма надежда, че ще постигнем правилния баланс в доклада. Докладчика е напълно ангажирана с постигане на такъв резултат, така че много благодаря за всичко, което е направил. Всичките предложения, които сме направили, почти са влезли в сила, което наистина е много другарски подход, ако мога така да кажа. Трябва да, да допуснем, че повечето от е, страните, в които има вече сондаж в открито море, имат необходимия опит. Не трябва да бюрократизираме прекалено много този процес от тук нататък. Трябва да си го напомняме от време на време, когато е, създаваме правила за да можем наистина да насочим усилията си към предотвратяване на подобни разливи в открито море. Много важно е Европейският съюз да играе водеща роля при сътрудничеството и координацията между държавите членки по тези много важни въпроси. Нещо, което не е включено обаче, искам сега да споделя при вас. По отношение на безопасността и директивата за апаратите и оборудването, което може да бъде използвано. Мисля, че когато се обсъждат последствията от Севезо, трябва да помним, че ще има въздействие този документ и на останалата част от е, нашата работа, особено когато говорим за морското дъно. Така че трябва да въведем най-високи стандарти, за да гарантираме сигурността на унези, които работят там. Освен това, от името на нашата група, радвам се, че докладчика се вслуша в мъдростта на колегите в залата и желая успех по-нататък. Благодаря. Благодаря. Комисията е тук. Имате думата, господин Ваник. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на всички онези, които са работили по този доклад. Разбирам, че сте напреднали много и сте постигнали известен консенсус. Е, ние също участвахме в работата, до толкова доколкото се обърнаха към нас за информация, за консултации. Е, общо взето е, нашите виждания съвпадат по основните проблеми. Разбира се, необходими са нови промени, свързани с националните регулатори, с ролята на промишлеността, също след няколко месеца ще започнем една инициатива, която ще бъде резултат от оценка на въздействието, което в момента се извършва. чуваме известни така тревожни изказвания, свързани с възможността да се създаде допъл... допълнително правила за промишлеността. При всички случаи ние нямаме никакво намерение да създаваме допълнителни бюрократични от... затлужнения, но също, същевременно ще по... разгледаме заключенията на оценката на въздействие с евентуални допълнителни правила, които да бъдат прилагани от отделните предприятия. А... А... И раз... разбираме, че е много чувствителен проблема, свързан с прилагането на единни стандарти на, за европейските компании, независимо къде оперират по света. За сега това е прилагането на тези стандарти е доброволно, колкото до контрола над контролерите. Това е един проблем, който в момента се обсъжда но нещата трябва да се разглеждат в контекста. Не смятам, че някои, че повечето от предложенията, които са записани в първоначалния варианта на доклада изиск, всъщност им, имат за, за цел едно по-добро функциониране на цялата система, да има по-голям контрол от страна на общ, общ, обществеността и е, може да се намери някакъв начин за контрол на контролиращите, така че това да е в интерес на европейските граждани. Е, ние сме на, на, на разположение да ви предоставим необходимата информация на по, а, по по-нататък. Да повторя отново. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Не бяхте тук в началото, когато го казах, така че го повтарям. Благодаря на вас и вашите е, съветници, и вашите асистенти, и на всички, които работиха зад сцената, зад колисите, ако мога така да кажа. Благодаря на казаното от комисията. Наистина, начина по който вие организирахте подхода, за да могат всички да работят съвместно, включително и контролиращите органи, беше много успешен подход. Може би някои от докладчиците в Сянка ще могат също така. Бих, бих искала и те да можеха да присъстват на някои от заседанията, да видят всичко с очите си. Фиона, съгласна съм, че хората, които извършват сондажи, трябва винаги да отчитат е, екологосъобразни техники, особено когато става въпрос за едни по-специфични места, говоряки за Адриатическо море, Адриатиката, например. Това е много важно и трябва да работим съвместно именно на международно ниво с всички останали държави, които са ангажирани в подобна дейност в тази морска среда. Да, европейските компании трябва да действат спазвайки най-високи изисквания и бих искала също така, когато се разглежда законодателството ни, да знаем какво се случва и в други точки на планетата, защото международният опит също е много важен ако има неподходящи, неправилни практики в други териториални води, ние трябва да знаем, че тази опасност застрашава и нас и ние можем да станем а, свидетели на въздействието им върху нашите води. По-нататък, Питер, съгласна съм с вас, имайки по отношение тези независими мерки за безопасност но аз съм записала в измененията, които предлагам, че на първо място на една нефтена платформа трябва да има безопасност. Това е най-важното и това просто в никакъв случай не трябва да бъде забравено. Посещавала съм платформи, включително и в Северно море и зная за какво става дума. По-нататък, много ви моля, не забравяйте. Не всички кладенци с високо налягане а, и висока температура са лошите. Възможно е, е да има много опасни происшествия и в по-плитки води. Така че, нека, когато говорим за а, кладенци, за, за платформи а, в. А, открит океан или в по-плитки води. Нека да не забравяме, че опасността е една и съща и на двете места. Нека да не попадаме така в този е, лесен капан, че едното място е по-потенциално опасно, отколкото другото. Да не забравим случилото се в Норвегия, там беше близо до крайбрежието. Благодаря. Благодаря приключихме дискусията по тази точка. 16 юни е, е крайния срок. Точка 13. Господин Шимански е докладчик по становище му давам думата. Zaproponowałem е, Państwu projekt opinii do sprawozdania głównego, które писано jest. Благодаря, господин председател. Направих, изготвих проектостановище, свързан с тази тема. Изготвих този проект с някои бележки, свързани с обществените поръчки от гледна точка на промишлената политика. Бих искал да подчертая, че трябва да а, разполагаме с а, стабилно устойчиво право, свързано с обществените поръчки. което увеличава административния товар, а, което пък не е никак от полза на малките и средни предприятия. Е, тези е, предприятия, които и без друго се намират в трудна е, ситуация, тъй като нямат широк достъп до обществените поръчки. Тук споменавам също така американския модел а, за обществени поръчки. Смятам, че би било уместно, ако не се ползваме от този модел, поне да го проучим Законодателството в тази сфера трябва да насърчава иновационната дейност, енергийната ефективност и мерките против климатичните промени. Смятам, че законодателството в сферата на обществените поръчки не трябва да препятства конкурентоспособността Критерият цена е нещо винаги особено важно. Така че не трябва да пренебрегваме този фактор. Вторият важен критерий е необходимостта да се осъществи оценка на въздействието, особено задълбочена. И е, трябва да е, се винаги да се отчитат и е, другите елементи, които споменах климатични е, промени, енергийна ефективност, иновации. И когато тези елементи се включат е, в законодателството за обществените поръчки, трябва да е, оценим и тяхното въздействие. Това в общи линии казвам в е, проекто становището. И се надявам че ще се постигне единодушие в нашата комисия, преди да предадем на водещата това становище. Госпожа uh, Благодаря. Благодаря на докладчика. Бих искала да се спра на енергийната ефективност в обществените поръчки. Вие използвате е, това понятие на няколко места в доклада си. Много важно е според мен да се подчертае. знаем, че в февруари в заключенията на съвета, както и в плана на Комисията за енергийна ефективност се подчертава, че обществените поръчки имат много голяма роля в а, точно тази област а именно економии в областта на енергийната ефективност в Европейския съюз. Освен това, важно е да подчертаем, че има изключително големи а, економии, защото именно сега, в гледна точка на сегашната криза, това е много важна тема за всички държави членки. Как да реализират економии? Доставката на стоки, които са енерго не са енергоемки, а са енергоефективни, е изключително важен аспект от дейността свързан с обществените поръчки. Купър 2009 година също така има едно проучване, в което се подчертава, че 20 милиарда евро годишно могат да бъдат спестени. А Прайс Waterhouse, също и Купър, наистина това са е, много сериозни е, компании и не са е, неправителствена организация. Um, и това е много важно, искам да го подчертая, именно на колко важна обществената поръчка, когато се разглежда през призмата на енергийната ефективност. Съгласна съм с вас и с колегите си, с господин Кройцман също, че трябва да направим необходимото процедурите по обществените поръчки да бъдат ясни и опростени, така че да не бъдат пречки за малките и средни предприятия, когато кандидатстват в търговете за предоставяне на стоки и услуги с които трябва да бъдат доставени на обществения сектор. Много ще бъде добре да има упростена процедура. Е, Благодаря ви. А, има ли и други желаящи да се изкажат, господин Свенсън? Благодаря, господин председател. Необходимо е да се модернизират правилата за провеждане на търгове за обществени поръчки, тъй като в момента разполагаме само с едни тежки бюрократични процедури, които в крайна сметка се, се заплащат от данекоплатците. Е, няколко решения на Европейския съд трябва да бъдат взети и предвид, за да може наистина нашите правила да станат по-ясни и по-точно. Според мен господин Шимански е свършил отлична работа, е, отразена в това становището, но аз бих искала наистина да се наблегне на упростяване на административните процедури, на на премахване на бюрократичното бреме и да има един по-лесен и по-прозрачен достъп до тръжните процедури. Не, не трябва само да, да разглеждаме финансовата страна и то в краткосрочен план, а да имаме една много по-дългосрочна перспектива, която да отговаря и да е в съзвучие с предизвикателствата на обществото. И защото в крайна, в крайна сметка скъпите тръжни процедури са в ущърп на малките и средни процедури. Мисля, че и мерките и правилата трябва да се опростат, за да, за да може по-голяма част от малки и средни предприятия да участват в тези процедури, тъй като по някакъв дискриминационен начин в момента те са изключени. Е, комисията свърши отлична работа, като е, събра добрите практики, тралиите и тази тези документи и тези, е, този опит трябва да се вземе предвид при преработването на документите. Вярвам, че комисията трябва да потърси начини за укрепване на диалога, като разбира се, това в никакъв случай не трябва да става в ущърп на прозрачността и на а, един искрен диалог. А, може би комисията ще се произнеса? Не. Господин Шимански, ако обичате кажете няколко думи за заключение. Напълно съм съгласен, че енергийната ефективност е важен фактор в новия тип обществени поръчки в Европейския съюз. И сега е важно да подчертаем, че трябва да се намери баланса между този и друг аспект, много важен за обществените поръчки. Трябва да намерим начина да изразим добър по добър начин нашия ангажимент да не се изграждат препятствия пред е, обществените поръчки, да има яснота в актовете, така че те да работят е, в интереси на малките и средни предприятия. Именно за това споменавам този американски модел и необходимостта да се постигне по голям е, да се постигне по-голям стабилитет в е, модела. В противен случай ще бъде в ущърп на малкия и средния бизнес в Европа. Вероятно, трябва да се изрази още по-ясно тази идея. Трябваше да отчета само а, факта, че а, трябва да преодолеем някои ограничения в самия текст, начина по който бяхме го редактирали. Сега обаче можем а, вече да подходим по-свободно. Ще предложа на вашето внимание компромисни предложения за изменения и се надявам да постигнем консенсус с комисията. Благодаря. Благодаря ви много. Приключихме и с точка 13. Срокът е 15 юни, 12 на обяд. Няма някой, който да е против това. Сега, гласуването е обявено за 10 часа и сега имам удоволствието да ви помоля да отидете да изпиете едно кафе и точно в 10.00 ще бъдем тук за гласуването.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

Ja. Komm. Ja, komm. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Dami gospoda, господа, скъпи колеги. Умолявам ви драги приятели, драги колеги. Try Ich ausgemacht. So, meine Damen und Herren. Дами и господа, нека да започваме, защото имаме много работа по гласуването. По някога, някои от докладите гласуването ще бъде доста сложно. Така че ще се нуждае от вашето разбиране и от вашата помощ. Нека да направим едно пробно гласуване, така ще видим кой е тук и ще видим дали апаратчетата работят. Гласуваме за това дали в бъдеще ще започваме на време нашите заседания. Тоест, казвате да, не или се въздържате, но очаквам катастрофални резултати. Моля, гласувайте. 48. И така, 48 гласуващи, всички апаратчета работят. Госпожо Маделел, имате проблем ли? Too late. Too late. А, не, не може да гласувате, защото гласуването приключи. И тази сутрин нямате повече право да гласувате. Това е новото правило. Като пропуснете първото гласуване, край. И така. Преминаваме а, е, сега към а, е, доклада на госпожа Романа зели, управление на отработено гориво, радиоактивни отпадъци. Гласуваме анблок 47 и 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, против, трето изменение, въздържали се, приема се. Шесто, за, против, Нека да проверим електронно. Шесто изменение, моля гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Още гласувайте. Добре, започваме от начало. Откривам гласуването. Има един е, член на НП в повече и един зелен в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Кой е за? 31 на 19, това беше предишното гласуване. Така, 52 за, против, държали се, отхвърля се. 53-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. И така следващото блок за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 8 и 9 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на 24. 12. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля се, приема се.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 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 разделно, и 154. Разделно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, държали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, и така 18. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 159. Кой е за? и 19, които са е, отпадат. 158 отпада. 160. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129, кой е за, против, въздържали се, приема се. 130, 131, 17 и 14 са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, отпада, впрочем, 18, казва председателят, 19 за, против, въздържали се, приема се. 133, кой е за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 136-140 блок, кой е за, против, въздържали се, приема се. 137 и 15 за, против, Държали се, отхвърля се. 138. Разделно първа част. За. Моля да ме извините. Първата част отпада, защото се отхвърли 160. Тоест, 138 втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 20. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 16 за. 16 е отпада, 11 за, Про... също отпада, впрочем, казва председателят. 141 също, 139 също отпадат. 143 и 21 идентични. Кой е за? Против? Отхвърля се. 144 и 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 отпада. 161 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 162 отпада, 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто шестьдесят? и За. Против. Кой е за? 168 изменение, а против, въздържали се, приема се. 167. Кой е за? А отпада. Да, малко е сложно тук. 170. За, против, въздържали се, отхвърля се. 171 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 172. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 175. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 21. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176, нека да го проверим, моля гласувайте електронно по 176 изменение. Край на гласуването отхвърля се с един глас 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 173. Кой е за? 21. Е, да, 21 е, се отхвърля. Искате да го проверим електронно ли? Добре, нека да го проверим електронно. Гласувайте по 21 изменение. 21. Гласуваме 21. во 21 изменение. Проверяваме го електронно. Открито е гласуването по 21 во изменение. за кое 21-во говорим? На МВ или на докладчика? На докладчика, казва председателят. Край на гласуването. Closed? Камера? Можем ли да приключим с това гласуване? Приема се. Да, всъщност доста сложно е, но не е по моя вина, казва председателят. 173-то за, против, въздържали се Отхвърля се. 177. Разделно първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 179 и 22 и 25, които са идентични. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека да проверим електронно. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Има един глас НП в повече. Е, в повече има един а, глас от НП. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Ветикофер, почти винаги съм прав. 181 и 23 МВ. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 26-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 180. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 182. За, против, въздържали се, отхвърля се. 184-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 183. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 отпада. 185. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, про... а, то отпада, впрочем. 23 отпада също. 190, 186,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 is right. Да, госпожа. 174-то. Сто гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега стигаме до 201. My God, is that complicated? 193. Uh, Не, поправя се председателят. 193-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 174. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 199 отпада, 200 отпада, 201. Не, two, two, one. Two, next one. Ah, one. Um... 201. False. False, okay. Отпада 201. One Mein Gott, ist das eine Liste. 197, 197, I think. 197, I think, is next one. Excuse me, but it's... 197. Едно, девет, седем. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 197, нека да проверим електронно, моля гласувайте. Един глас от НП в повече. Повтарям, има един глас от НП в повече. Alles klar? Не, e продължава да стои. Добре. Край на гласуването. Приема се. My God. 25. I think 25. Yeah? 25. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 203. Кой е за? Против. Отхвърля се. 204. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. Кой е за? Против. Започваме от начало. 26-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26-то на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 205 отпада. 206. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 207 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се, приема се. 208. Кой е за? Против. Отначало. 208. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 209. 209. А, има искане за проверка електронна по 208. Моля, гласувайте. А двама зелени в повече. Това вече е престъпление. Това си е чиста инвазия. И така, 208, край на гласуването. Приема се. Nein, 30, Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 210. 31 и 27 са идентични. Кой е за? Против.

211. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 212. С устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 28 отпада. 213. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 214. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Приема се 29, кой е за, против, въздържали се, приема се 30, за, против, въздържали се, отхвърля се 32, за, против, въздържали се, приема се 215, за, против, въздържали се, отхвърля се 216, 33 и 31 са идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно. 216, 33 и 31. Моля, гласувайте. Okay. Alles Okay, closed. Край на гласуването. Приема се. 34. Кой е за? 34 zustimmung. 34. Кой е за? Да, щеше да отпадне, ако бяхме отхвърлили 216. Случай не е такъв. Е, добре, отпада. 219, 32, 35 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно 219-32-35. Моля, гласувайте. 219-32-35. Край на гласуването. Отхвърля се. order. I think 220, 32 and 36 we might vote. 220 now. 120. Трябва ли да гласуваме 220? 2 and 32 and 33, Ample and Envy must vote. And that means, wer stimmt zu? 33, 36 и 220. Кой е за, против? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Отхвърля се. 217. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218. За. Против. Държали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221. За. Против. Въздържали се. От Приема се. 222, 34 са идентични а, и отпадат. 29 за, против въздържали се. Приема се. 223 отпада, 224, 35, 38 за, против, въздържали се, приема се. Отпада 225. 226. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 227. Кой е за? Против. Държали се. Да проверим. Гласувайте по 227. Край на гласуването. Приема се. 228, 36, 39 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 229 за. Против. Въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се. Да проверим. 40. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 231. За. Против. Въздържали се. Приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се 233 и 37. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30, 28 и 27 амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 235 за. Против. Въздържали се. Приема се. 236. разделно. Първа част. За, против. От начало. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Втора част. Проверка по първа част. Wird immer unklarer jetzt.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 И така, 238. За, против, въздържали се, приема се. 40. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 43. За. Отпада всъщност. 43-то. Трудно мога да проследя това, много е сложен този списък. 44. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 45. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 47. и 40 и 46 са идентични. Abstimmen. 31 и 204, т.е. 1046, това се приема. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31. Кой е за? Да проверим 47. Добре, проверяваме го. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Тук нещата са ясни. Приема се. 31. Кой е за? Против. Приема се. 242. Кой е за? Против. въздържали се, приема се. 241 разделно първа част. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. 41 отпада, 42 за, против, въздържали се, приема се. Сега, компромисно предложение 3. Кой е за? Против? Държали се? Отхвърля се. Компромис 3А. За? Против? въздържали се? Приема се. Е, от следващото блок. 249 за против, въздържали се, приема се. 251, кой е за против, въздържали се, отхвърля се. 252 Моля да ме извините, отпада 252. 253, 254, 255 се гласуват на блок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 34. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 35 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 Нека да проверим 256-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 51 гласа, но се отхвърля. Четиридесет и девет. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 258 за, против, въздържали се. Отхвърля се 45 за, против, въздържали се. Отхвърля се 50 за, против, въздържали се, приема се. Which one? 260. 260. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, а, отпада. А, така че 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, не се приема но да проверим 264 електронно да го проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 37 и 36 Разделно първа част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 268. Кой е за? Против? Въздържали се? 268. За, против, въздържали се, отхвърля се. 269 отпада. 33 казва председателят. 38 се поправя. Тридесет и осем за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 и 48, кой е за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 273. За. Против, въздържали се, приема се. 51. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 274. Кой е за? Госпожа Ван Брент. Искам да внеса устно изменение по тук. Има възможност. Вместо да се предложи исторически най-старите радиоактивни отпадъци да се бъде вписано. Keiner, alle einverstanden? All agree? Всички ли са съгласни с това? Добре. 274 с направеното устно предложение. Кой е за? Против? По-високо вдигайте ръце. 274. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Zustimmung? Gegenstimmen? Е, се отхвърля. 42 е, за, против. Ако другите не гласуват, какво става тогава? 42 за, против, въздържали се, приема се. 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 44. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 281. За, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въз... приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, 285. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 45 от 286. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 288, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 отпада. 290 е, и 291 кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. 46 кой е за? Против, въздържал ли се, приема се 292 на две части, първа част е с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? А, отпада. 293. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 54. За, против. 54. Отново за. Връщаме се на седмо и правим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 54-то сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 56-то. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 57. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 60. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 61. За. Против въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Едно. Първо. За, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Е, първо на докладчика за против въздържали се приема се. 64-то на две части. Първа част. Okay. First part falls, really. Thanks. Second part. Първата част, прочим, отпада. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 1,72, 72, за, против, въздържали се. От начало 71-72. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Да, разбира се, ако не вдигнете високо ръка, няма как да ви преброя. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съжалявам, наистина. Вдигайте ръце, защото как да преброя вашия глас, ако не вдигнете ръка? 75-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 76-то сега на две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Можем да проверим електронно. Моля, гласувайте. По първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Тя отпада. Седемдесет и осем. Трябва ли да го гласуваме? Добре, гласуваме по него. За, против, въздържали се. Приема се 79-то и 3-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Но да го проверим електронно. А, не, наистина, ако не вдигате високо ръка, ще трябва всичко да прегласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Кой е за? Кой е за 80-то изменение? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 81-во. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 82-ро. За против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се. И проверяваме електронно. 85. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. false, huh? Yeah. It's correct. And 87. Second part. Uh, 84, uh, 84 84-то гласуваме само по втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 87-мо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 88. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 4 за. Против Въздържали се, отхвърля се. 89. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Трето. За. Против. Въздържали се, приема се. 90. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Е, компромис 1. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 98. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 99 за. Против, въздържали се, приема се. 100. За, против, въздържали се, отхвърля се. 101. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 12 и 6 блок за против. Отпада всъщност. 103 за против. Кой е против 103-то изменение? Въздържали се, отхвърля се. Седмо. Кой е за? против въздържали се. Приема се. 104 за, против въздържали се. Приема се. Осмо. Кой е за? Против. Сто шесто е оттеглено. Така че ние гласуваме сега по 8 на околна среда. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Пето. Всъщност, проверяваме 11. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Единайсто. Гласувайте по единайсто. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето, кой е за против въздържали се? Приема се. 109, кой е за Про... А, отпада. 109 отпада. 112. всъщност пропуснах 110-то. Кой е за, против? Става дума за 110-то. Кой е за? Кой е против? Нека да го проверим електронно. Гласувайте, моля, по 110-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 111. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Проверяваме електронно. 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 116 отпада. 6 е, за, против, въздържали се, приема се. 114 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 117 за, а, е, всъщност то отпада. Seven, yeah? Seven is next. Wer stimmt zu? Sieben zu. Gegenstimmen. По седмо. За, против. Нека да проверим електронно седмо. Моля, гласувайте електронно по седмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто и деветнайсто. За, против въздържали се, отхвърля се 121. Кой е за? А, не, отпада 121. 122. Кой е за? Против. Въздържали се? Проверяваме го електронно. 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 120. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 49 49. Кой е за? Кой е против? Държали се? Отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Отхвърля се. И сега госпожа Жордан Чидзели, само моля ви, не дълги речи. Извинете ме, че е толкова дълъг списъка, но наистина всички проверяваме много интерес в тази тема и виждате, че интересът ни е противоречив. С докладчиците в Сянка се опитахме да намерим компромисите. За съжаление, само три обаче станаха те. След това гласуване виждам, че всеки нещо спечели и едновременно загуби. Има много неща, които ни разделят и са е, технически по своя е, характер и не би трябвало да бъдат в директивата. Затова сме толкова различни в гласуването си. Много ви моля сега да подкрепим директивата. Благодаря ви. Не трябваше да ви разрешавам да се изкажете наистина не трябваше да разрежа изказване и няма да разреша повече изказвания. Моля да ме извините, това беше грешка от моя страна. Да, някой не си върши работата, а ние нямаме право да се изкажем. Господин Бутив Кофер, защо се нервирате. От един час гласуваме и нека да гласуваме по целия текст електронно с приятите изменения. Окончателно гласуваме по текста. Край на гласуването. Приема се 32 гласа, 33 е, за, 6 против. Приема се. Сега резолюцията. И така сега законодателната резолюция, моля гласувайте по нея. Край. А, е, гласувайте, моля. По законодателната резолюция. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа. Благодаря ви. И така преминаваме към следващото гласуване. И тук няма да повторим същото, или поне да не е често, защото наистина става много объркано. имаме още пет точки, които трябва да гласуваме, така че нека да работим спокойно и продуктивно. If there's some point to do, then tell me Ако докладчика иска да вземе думата, Господин Хаци Маркакис, уважаеми госпожи и господа, имаме много компромисни изменения тук и сега по-бързо ще работим. Освен това има един допълнителен компромис, който не е списъка за гласуване на пета страница. Четиринайсет А и някои изменения падат. Просто това искам да ви кажа. Секретарията ще ви каже, докато стигнем до тази страница. Нашата работа така ще бъде по-бърза и по-лесна. Добре, ще се опитам да не пропусна това. 52. Моля за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 10 на имко, за, против. Първа грешка, извинете. Много ви моля, нека да има ред в залата, защото не мога да се съсредоточа. Едно, седем. Моля. За, против. Как можете да се оплаквате, преди да сте чули резултата от мен? Добре. Вече работим в бъдещите измерения и всичко се подразбира. Искате да проверите електронно гласуване? Добре, ще го направя. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Какъв е проблема? Искате пак проверка? Не. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, 149 за, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 161 не гласуваме, нали така? 12. Не, икон. За, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за. Какъв е проблема тук? Проверяваме. Гласувайте по 165. Господин Томас е, иска да проверим край на гласуването. И виждате, има явно мнозинство за господин Ройл. Благодаря. Прекрасно беше. Имам нужда точно от това тази сутрин. Можем да повторим. 166 zustimmung. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Икон. За. Против въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се. Проверка. 168 гласуваме. Край на гласуването. Ясно се отхвърля. 169 оттеглено, пада. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, отхвърля се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 170, 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против. Отхвърля се. Искате проверка на 20-то? Край на гласуването. Приема се. 191 пада. 19 за. Против. Моля, гласувайте отново за. Приема се. Компромис 14А. Разполагате с текста. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Всичко пада до 192. За, против, въздържали се, приема се. 196. Искате проверка ли? Искате проверка. Моля режим на гласуване. Нека по-ефективно да подходим. Приема се. 196 до 199. Това пада, нали така? 16 и 200 за, против. Пак ли сгреших, казва председателя? 199 не в този блок. Добре, гласувайте, моля, за 199 за, против, въздържали се, приема се. 200 и 16 на имко, за, против. Въздържали се. Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Пак ли греша? Значи падат. Значи стигаме до 203. За. Против. Въздържали се. Приема се. 204. За. Против. Въздържали се. Приема се. 205. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 223 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Отново моля гласувайте за 229. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230 за против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Приема се. 242 за. Против. Отново гласуваме 242. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се. Приема се. Поправя се председателя. 243 и 19. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 23-то наимко За, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против. Проверка. 265. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против въздържали се, приема се. Компромис 20А за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Тридесет и първо. Гласуваме отново. Моля за. Против. Отхвърля се. 32. За. Против. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 на екон за. Против. Въздържали се. Приема се. 273 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Проверка. 35-то гласуваме. Close. Край на гласуването. Приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против. Въздържали се, приема се 280 за, против, въздържали се, приема се 281 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, а, пада. 285 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 б за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, приема се. 26 пада. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 и 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против. Проверяваме 316. Close. Rejected. Отхвърля се.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 Много ви моля за... Да, ясно е. 319. За. Против. Въдържали се. Приема се. Триста и деветнайсто искате проверка. Добре. Тоест. Ja, adopted. Adopted. Dann kommt 320. Zustimmung? 321 за. Триста двадесет и първо. Моля, гласувайте за. Против? Въздържали се. Отново, моля, гласувайте за ясно. Гласувайте. Против. Въдържали се, приема се. 322. Пада. 323. За, против, въздържали се, приема се. 324. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 25. За, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, 334 за, против, въздържали се, приема се. Триста тридесет и четвърто проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 334. 27 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Моля тези, които са за, покажете. Динете ясно ръка. Това е 34-то. Против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 69. 69 за, против, въздържали се. Приема се според мен. Някой тук гласува против. Да искате проверка? Добре. Мисля, че се приема. Closed. Край на гласуването. Ето, приема се. И продължаваме с второ. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се, 72 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. 72. 72. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 73-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. 74-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76-то. За. Против въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 80-то О, за, против, въздържали се, приема се. Падат следващите, след това продължаваме с 83 за. 83-то. Gegenstimmen. Против. Отново за 83. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Приема се. Четвърти компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 80... 92 за против, въздържали се, приема се. 93 то пада. Следващото. 95 за. Пада. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за против, въздържали се, приема се. Компромис 4Б за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. Проверка 117. Мисля, че се приема. Отхвърля се. 121 за, против, въздържали се. Отхвърля се 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 7 и 126 за, против, въздържали се, приема се. Следващите падат, нали? 130... 125 за. Против. Проверка. 125. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, приема се. Комп... Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 135. Искате проверка ли? Проверка на 135. Моля. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега а, последното гласуване върху целия документ. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. <laughs> muss irgendwas mehr essen, sonst vielleicht brauche ich, man kann mir ein Wasser besorgen, ja? One more, please. Господин председателя се нуждае от допълнителна сила. И така. Наистина тази сутрин сме подложени на мъчения. Аз съм мъченик председател. größeren or not? No? Yes? Okay. 119 Zustimmung, Gegenstimmen, Enthaltungen abgelehnt. 121 Something wrong with the micro? No. 121 Zustimmung. 121 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за Нека да проверим отново 121 изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Следващия компромис. 130 за. Приема. 130. Нека да 130. Става, става дума за 130. Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. А всички, които са тук, гласуват, нали? Не. Добре, хубаво. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 18 на Реги Приема се. 142. Приема се. 143 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. 12 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 100. 51 за против въздържали се. Приема се. 152 приема се. 153 за против въздържали се. Нека да про- провериме. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 отпада. 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 5 за против, въздържали се, приема се. 305 за против, въздържали се, приема се. 155 за против, въздържали се, приема се. 13 компромисно за против, въздържали се, приема се. 14 компромисно за против, въздържали се, приема се. 169 за против, 169 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Става дума за 169. Започнете гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 171 за против, въздържали се, приема се. Реги 9 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против. Нека да провериваме.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 203 приема се. 17 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против. Нека да проверим. 216. 216. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Ком... 18 компромис. За, против, въздържали се. Приема се 233 за против въздържали се приема 235 приема се 14 на Реги отпада Шесто на Реги за, против въздържали се. Нека да проверим. Реги шесто. and closed and adopted. Приема се. Реги 6 е прието. 19-то компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 то за против. Въздържали се. Приема се. Нека да провериме. 253. Край на гласуването. Приема се. 254 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 256 за против въздържали се приема се 200 компромис за против въздържали се приема се 271 за против въздържали се приема се 273 за против 273 против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. 273-то. Край, край на гласуването. Отхвърля се. 276 против, въздържали се, отхвърля се 21 компромис, против, въздържали се, приема се 22 компромис за, против, въздържали се, приема 23 компромис за, против, въздържали се, приема се 24 компромис, приема се 25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 34 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 340 приема се. 341 за, против, въздържали се, приема се. 342 приема се. 35 компромис за, против, въздържали се, приема се. 353, 354 за, против, въздържали се, приема се. 36 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 37 компромис за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против. Три, шест, три. Започнете гласуването. Няма достатъчно карти за гласуване, Майя. Искате да гласувате против или за? Против. Добре, няма никакво значение. В крайна сметка, при всички случаи 364 приема се. 365 за против въздържали се. Приема се 366 за против въздържали се. Приема се 367 за против. Нека да провериме. 367 да проверим. Да, отвърля се. 38 компромисно за против въздържали се. Приема се. Какви хубави страници, казва председателя. 375-то. За, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 отпада, Реги 12, за, против, въздържали се, приема се. 464, 464, за, против, въздържали се, приема се. 465, за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 467 за. 465. 465 да проверим. Започнете гласуването. And close. Приключено. Прието. 466 отпадна, 467 за, против, въздържали се, приема се, 468 за, против, въздържали се. Да проверим. 468 проверяваме по електронен път. 468. 468. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 460 те 473 за против въздържали се. Приемат се. 4 за против въздържали се. Да проверим. 474. Да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 475 за. Против. Приема се. 476 за. Против. Въздържали се. Приема се. 477 за против, въздържали се, приема се. 479 за против. Да проверим. Струва ми се, че е прието, но да проверим. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 480 за против въздържали се отхвърля се 481 за против въздържали се приема се 482 за против 483 за против въздържали се да проверим Край на гласуването. Closed. Край на гласуването. Четири осем четири и рез, резултата е 24 против 18 за. Не видях кой гласува. Толкова, толкова време гласуваме, че, че, че ето аз самия сгреших. Това си е моето си изменение. Представете ли си в какво състояние съм? сега. 4-8-4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4-8-5. За. Против. Въздържали се. Нека да провериме. closed. Е на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 496 за. Против въздържали се. Приема се. Сега, две, две части, 497, първа, гласуваме първа част за против. Въздържали се, приема се. Втората част за против. Е, струва ми се, че се отхвърля. Отхвърля се. Реги 2. За. Против въздържали се. Приема се 498 за, против, въздържали се. Отхвърля се 499 за, против, въздържали се. Приема се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се. 504 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Е, да видим сега. Край на гласуването. 21 за следващото. 505. 505 става дума. 505 за против, въздържали се, приема се 507 за против, въздържали се, отхвърля се 28 компро С за против, въздържали се, приема си.

Компромис 29. Реги 7. За, против, въздържали се, приема се. Реги 24. За, против, въздържали се, приема се. 529 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 16 всъщност отпада. 513 Не, Реги 16 отпада, нали? Реги 16 от, отпада. Не, трябва да гласуваме казва председателят. 529-то. А сега трябва да гласуваме всъщност Реги 16. За, против. Отхвърля се 530 за, против. Отхвърля се. 531 за против отпада. 532 какво ще кажете за против приема се. 533 и 34 са еднакви. Кой гласува за тези? Да, за, против. Приема се. 535 против приема се и Реги 25 не, всъщност не е необходимо, казва председателя. Отпада. 536 за. Против. Против. Става дума за 536. Приема се 30 компромис за компромис 30 за против. Приема се. 544 две части първа част. Против. Приема се втора част за против. От... Не се приема. 545 отпада. 31 компромис приема се. 548. 548 за против отпада. 555 за против Още веднъж, моля. 555. За. Против. Приема се. 556. За. Против. Отпада. 557. Против. Приема си. 558. Против. Приема се. 559. Против. Приема се. Реги 15 отпада. 32 компромис. Против. Приема се. Реги 10. За против. Приема се. 569. Първа част. За против. Отпада. Гласувайте втора част. Против. Отпада. 570-то. За, против. Приема се. 571 за, против. Приема се. 572 за, против. Приема се. С 573 против. Подпада. 574 против отпада. 575 за. Против. Приема се. 576 отпада. 577 за против. Отпада. 578 за против. 578 578 За против. Приема се 579. Против. Да проверим. Проверявам. And uh, only 39, my God. Closed. Край на гласуването приема се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 eight false nine and against check nine check проверяваме номер 9 скъпа машино моля работи closed край на гласуването приема се 10 за против. Приема се. 11. Компромис номер 1. За против. Приема се. 24. За против. Приема се. 25. За против. Приема се. 26. За против. Приема се. 27. За против. Приема се. 28 и 9. За против. Приема се. 300. За, против, приема се. 31. За, против, приема се. 32. За, против, приема се. Втори компромис. За, против, приема се. 36. За, против. Не се приема. Да проверим. Добре, проверяваме 36-то. Проверявам. Open. Closed. Край. Нещата са ясни. 42. За против. Много ви моля, внимавайте. 42 изменение. За против. Приема се. 43 За против. Приема се. 44 За против. Приема се. Компромис номер 3. За против, приема се. 115. За, против, приема се. Четвърти компромис. За, против, приема се. 62. За, против, приема се. 63. За, против, приема се. 64. За, против, приема се. 65. От 64. Да проверим 64, моля. И резултатите са отхвърля се 65-то за против да проверим сигурност и безопасност на първо място. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то. За против. Приема се. 67 За против. Прието. 68 За против. Прието. 69 За против. Прието. 70-81-82. За против. Приема се. 73-то за против приема се. Пети компромиса против приема се. Шести компромис за против приема се. 90 за против приема се. 91 първо за против ай-ай. Нека да проверим. Not so clear. Не е много ясно. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. Против. Приема се, струва ми се. 93-то, за против, приема се. Още веднъж, 93-то, моля. Против. Да проверим. Проверяваме 93-то. Мерси. Край на гласуването. Отхвърля се 94-то. За против. Приема се седми компромис. За против приема се. Осми компромис. За против приема се. 109-то против, приема се. Реги 27. За Реги 27, така ли? Отпадат, отпадат, казва председателят. Не, прощавайте, сгреших, казва председателят. Гласуваме Реги 9. За, против, приема се. Сега 20, Реги 27, за, против. Приема се 28, за, против. Приема се 29, за, против. Приема се 31, за, против. Приема се първо на Енви, за, против. Приема се пето, Енви, за, против. Отхвърля се. Седмо не. Ша, шесто, шесто по-скоро. За, против. Отхвърля се. Девето. За, против. Отхвърля. Приема се. Тринайсто. За, против. Приема се. И сега окончателно гласуване. Vote is open. Започнете гласуването. Рай на гласуването. Приема се. Поздравление. Следващото. Нямаме време много да се а, поздравяваме. Господин Цавела, 24, 24-то. 24-то. Против. Приема се 300. За против. Отхвърля се първи компромис. За против. Приема се. Компромис 2. Приема се. А, извинявайте, извинявайте, извинявайте, грешка. Поправя се председателя. Реги 16 е, е, за против, приема се. Реги 20 за против, приема се. Компромис 2 за против, приема се. 40. Against, adopt. Приема се. Компромис 3. Приема се. 53-то. За против. Приема се. Компромис 4 за против приема се. Комисия по култура 12 за против не се приема. 58-59 против отхвърля се. Пети компромис за против приема се. Имко 9 за против приема се. Имко 22 за против приема се. Култура 15 приема се. Компромис 6 против приема се. Компромис 7 против приема се. Имко 8 за против приема се. 72 и 3 Д за против Отхвърля се. 75-то. Е, заедно. Не, не. Значи 75-то първо. За, против. Мисля, че е прието. 76-то. За, против. Прието. Култура 9. Прието. Осми компромис. Против. Прието.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 97, не извинявайте, поправя се председателя, пак сгреших. Компромис 13. За, против, приема се. 97, за, против, прието. 98, за, против, прието. 99, прието. Стотно изменение, приема се. 101 против, отхвърля се 102, против, приема се, компромис 14, за против, прият, реги 21, за против, прият, 105 изменение, за против, приема се, 106 две части, не е нужно, значи добре. 106 то целия гласуваме за, против, приема се. 107 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 16 компромис за, против, приема се. 17 компромис А, прощавайте, поправя се председателят. Реги 19 преди това. За, против, приема се. 17-ти компромис. За, против, приема се. 120-146 и нататък. Ой, 119 отпада. Значи 120, 46, 53, 58. За, против, приема се. 125. За, против. Да провериме 125 изменение. Гласувайте. Close. Rejected. Хвърля се. 121 против. Приема се. 122, 34, против. Приема се 126 Против. Отхвърля се 127 Против. Отхвърля се 18 компромис. За против. Отхвърля се. Adopted. There's a request for a check. Нека да го проверим. Компромис 18, нека да го проверим. 18. 18. Компромис край на гласуването. well. Surprise. <laughs> Изненада, изненада. Да, много ни дойде гласуване днес. Така, 132. Against? Rejected. 134. Against? Против, отхвърля се. 135 Д. Против, отхвърля се. 136. За, против, приема се. 137 и 138. Против, отхвърля се. 139. И против, и приема се. 141. За, против, въздържали се. Приема се. 143. Против. Приема се. 144. И против. Приема се. 145. Против. Приема се. 147. Против. Приема се. Имко 13. И против. Приема се. 149 и против. Приема се. 148. Против. Струва ми се, че се отхвърля, но да го проверим. Край на гласуването отхвърля се наистина. 152 и против. Приема се. 150. Приема се. 19. Компромис. За против. Няма никой. Приема се, значи. 156 против, приема се. 157 против, приема се. 159 приема се. Имко 17 против, приема се. Имко 20 против, приема се. Култура 3, приема се. Култура 16, приема се. Култура 18, против, приема се. Имко 10, приема се. 162, против, приема се. 163, против, приема се. 164, против, приема се. Компромис 20, против, приема се. 168 изменение, против, приема се. Компромис 21, приема се. 172 изменение, против, отхвърля се. Отхвърля се 172. Някой иска да проверим ли? Добре, да проверим 172. Откривам гласуването, закривам гласуването. Не. Тоест, вие сте против, но това не е достатъчно. 173 за против. Приема се. 174 против. rejected. 175. 175. Против. Отхвърля се. 176. И против. Приема се. Имко 6 против, приема се 177, против, приема се 178, против, приема се 179, приема се 22 компромис. А, прощавайте, изменение 9 Против, приема се. Компромис 22. Против, приема се 12 то изменение. Приема се. 23 компромис. Против. Приема се. 24 компромис. Против. Приема се. 19 Д. Против. Отхвърля се. 20 Д е идентично. 21. Против. Приема се. 22. Против. Приема се. Реги А Приема се. Реги Б. Против. Приема се. Изменение първо. Против. Приема се. Второ. Приема се. Четвърто изменение. Против. Приема се. Пето. Против. Приема се. И окончателно гласуване по текста с така приятите изменения. Електронно гласувайте, моля. The machine is tired. Closed. Oh, Приема се. Поздравления. И така стигаме до доклада на Ивайло Калфин. И така, извинение 11, 12, 13, 14 Блок се гласуват. Кой е против? Отхвърлят се. 15. Против. Отхвърля се. 16. 16 изменение. Против. Приема се. Второ. Против приема се. 17. Приема се. Трето. Против. Приема се. Четвърто. Против приема се. Пето, кой е против, приема се. 18 против, приема се. 19 против, приема се. 20, 20 против, отхвърля се. 21 20. Нека да проверим електронно 20-то изменение. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Е, против. Приема се. 22. Против. Приема се. 23. Против. Приема се. 24. Против. Приема се. 25. Против. Приема се. 26. Против. Приема се 27. Против. Приема се 28 против приема се, 29 приема се, 300 против приема се, 31 против приема се. Компромис първи против приема се, 35-то изменение против приема се, 36-то против отхвърля се, 37 против приема се, 38 против Приема се 39-то. Против. Приема се 40. Против. Приема се. 40. Да го проверим ли? Добре, проверяваме 40. Откривам гласуването, закривам гласуването, приема се. 41 против, приема се първо, против, приема се шесто, против, приема се седмо, против, приема се осмо, против, приема се девето, против, приема се 10, против, приема се и няма 11. Окончателно гласуваме. Моля, гласувайте с електронните карти and close. Край на гласуването. Браво, поздравления. Всички гласуват като един. И сега последното гласуване на господин Бутикофер. Number one. 20 първо изменение. Нека да го проверим. Отхвърля се. Второ изменение. Против. Приема се. Компромис първи. Против. Приема се. Втори компромис. Против. Приема се. Шесто. Против. Приема се. Трети компромис. Против. Приема се. Чет четвърти компромиса а не е пети. Четвърти против приема се. 13 против приема се. Пети компромис против приема се. 17 разделно гласуване първа част против приема се втора част против отхвърля се. 6 компромис против приема се. 22 Против. Приема се. 23. 23-то изменение. Против. Приема се. 24-то. Против. Приема се. 26 разделно гласуване. Първа част. Против. От начало. 26-то изменение. Първа част. Против. Нека да го проверим електронно. Първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част. И от кой е против? Отхвърля се. 27. Против? Приема се. 28. Против? Приема се. 29 на две части. Първа част. Против? Приема се втората част. 30 сега гласуваме. Против. Приема се. А, нека да го проверим. Да проверим 30. С машината, да. Ах, тази машина. Приема се. 30. Седми компромис, против, приема се. 37 устно изменение, против, отхвърля се. 38 против, приема се. И окончателно целият текст гласуваме с измененията. Гласувайте електронно.